erste da? Göran Zislik, ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Уважаеми дами и господа, искам да ви поздравя най-сърдечно на нашето заседание. Надявам се всички са дошли, за да може да започнем на време. При дневния ред искам да ви кажа следното, че по споразумение с докладчиците имаме размяна между 20, 20 и 21 е, точка. Те ще си разменят местата, докладчиците знаят. Надявам се, че нямате възражение. Освен това, моля ви да кажете на колегите, които още не са дошли, да вземат предвид е, това, че имаме много работа. Дневният ред е много голям. И така, минаваме към точка управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Трета точка. Докладчицата е Романа Йордан Чизели. Тя има думата. Хвала лепа, председник. Бом кратка, тако като съм... Господин председател, ще говоря кратко, така както пожелахте. Най-напред няколко общи забележки след това ще обясна предложенията за изменение. Миналата седмица имахме заседание с докладчиците в Сянка и бяха поставени два въпроса. Един беше главният въпрос всъщност, а именно дали този доклад не може да го отложим, да го оттеглим и да го разискваме в а, по-нататък, в някакъв следващ момент, аз четох доклада много внимателно и не виждам, че да има причина да отлагаме този доклад. Мисля, че сега трябва да реагираме и да продължим нашата работа, да не изчакваме развитията в Япония. Втората ми забележка засяга участието на Европейския парламент в процедурата на консултация. И аз попитах как ще бъдат изготвени нашите становища, как ще бъдат взети те предвид. От моята асистентка разбрах, че трябва да, че сме получили от, е, отговора на комисията. Ласло Къпен, съместник председателя на Регулативният орган на Унгария е тук. Той отговаря в съвета за тази директива и се радвам, че той е днес сред нас. Е, надявам се, че ще може да обсъждаме въпроса с него. Много е важно парламента и съвета да работят добре. Сега за предложенията за изменение. Аз се опитах да обогатя с нашите предложения тази директива, да я засиля. Имаме някои изменения по съдържанието. Ще ги изброя. Значи принципа на реципрочност, на на преработването на отпадъците, на рециклирането на отпадъците. По този начин отговаряме на желанието на населението. Населението, гражданите желаят един по-добър контрол върху отпадъците. На второ място, това са предложенията за финансовите средства и изискванията към финансовите средства. Трябва по-ясно да формулираме тези изисквания. Принципът замърсителят плаща трябва да е укрепен, да бъде повече засилен. Трябва да направим по-добър анализ на разходите. Имаме нужда от по-добър контрол от докладване към комисията. Финансовите средства трябва да са независими от актьорите на пазара и от политическите опции, които се предлагат. Ето защо ние изискваме участието на националните парламенти като инстанция по надзора в целия процес. Предложението на комисията по, отношението на, по отношение на сътрудничеството е много добро и ние искаме чрез едно наше предложение да предотвратим регионални инициативи да служат като претекст за забавяне при вземането на решения. Освен това, съхранението на радиоактивния материал и транспорта на радиоактивен материал извън Европейския съюз трябва да бъде разрешен до определена степен. Ту по този въпрос имаме вече една директива за транспорт на радиоактивен материал. При заседанието с докладчиците в Сянка установихме, че е, говорим много за експорт, но не говорим за импорт, за внос на радиоактивен материал. И като се основаваме на съответната директива, мисля, че разрешихме и този проблем. Имаше освен това и няколко изисквания по отношение на прозрачността, т.е. прозрачността трябва да трябва да съществува и при отдаването на лицензите, на разрешителните, т.е. не само законодателят трябва да поема отговорност, а за прозрачност трябва да се грижи и носителят на лиценза. Гражданите, обществеността имат право да, бъдат инфо, да бъде информирана, но естествено трябва и експертите да могат да е, се изказват. Сега, the safety case, доказателствата за безопасност, по тях също говорихме, но а, имахме няколко изменения по отношение на дефинициите. А, безопасността е важна. По точката за безопасността не сме я а, зачертали, така да се каже, а сме я разхвърлили в а, няколко други точки. Освен това, искаме ни да се застъпи ниската степен на радиоактивност, т.е. нискоактивните отпадъци трябва да са контролирани по-внимателно, т.е. как се произвеждат те, как се съхраняват. Освен това, не е достатъчно само да говорим за компетентността на работниците и служителите, за тяхната квалификация. Трябва да помислим и за квалификацията на персонала в областта на развойните дейности и на изследователските дейности. Оператора трябва да дава отчет на регулативния орган – и това, тези отчети трябва да залегнат в националните програми. Самите национални програми трябва да, се, да разполагат с една ясна класифици, класифицираща система за радиоактивните отпадъци. А, тук ще добавя някои изменения. Например, искаме едно ясно разделение между това, което се говори за директивата за ядрената безопасност, това, което се говори там, не бива да се препокрива с нашата директива, но от друга страна не бива да има и пропуски. Държавите членки трябва да актуализират непрекъснато своите програми и трябва да има един по-добър обмен между отделните държави членки и международните организации. Това искам да включа в нашата директива, също така и изискването националните програми да покриват и отговорността на индивидуалната отговорност на институциите и на операторите. Тази отговорност трябва да е дефинирана много ясно. До 12 часа утре могат да бъдат давани още предложения за изменение. Вие сте получили моят доклад заедно с едно съобщение, и заедно с една информация а именно, че крайният срок за измененията е до утре 12 часа. Ние имахме достатъчно време за подготовката на тези изменения, повече от 3 седмици имахме време и заедно с докладчиците в Сянка ще се опитам да постигне възможно най-много компромиси. компромиси. Председателят благодаря. Давам думата най-напред на госпожа Холт. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика. Аз съм абсолютно съгласна с много от казаното и предложеното от докладчика в измененията и по-специално това, което свързано с прозрачността, участието на обществеността, принципа замърсителят плаща и финансирането, както и това, че не трябва да оставяме неща на страна, да, да няма пропуски. Тоест е, да се включат включително и съответно и военните отпадъци, не само токсичните. Бих искала обаче да подигна един въпрос чрез измененията. Държавите членки не трябва да имат допълнителна опция към депонирането, геологичното депониране, да нямат, да нямат опции и избори, защото защото има много имаш, имаше много подкрепа за геологическото погребване на отпадъците и като че ли дискусията приключи по, тази, по този въпрос. Така че аз бих искала да се добави дефиниция на окончателно погребване или окончателно депониране. Е, като окончателното депониране или погребване трябва да бъде погребването на радиоактивни отпадъци, които вече няма да бъдат използвани втори път. Няма да бъд... От тях няма да може да се използват някакви вещества. И бих искал също така да се, да, да се добави и, и изваредна клауза, така наречената Сънце клауз. Защото в крайна сметка държавите членки, разбира се, могат да, да направят своя собствена оценка на програмите си след 10 години. И Комисията също ще направи подобна оценка, но при всички случаи мисля, че би трябва не трябва да, да има въз, въз, възможността за прераз... да, преразглеждане, защото мисля, че наистина, ако държавите членки имат друг вариант, трябва да оставиме и тази опция открита, да има възможност за избор. Аз ще внеса изменение, за да да се фиксират някакви срокове, за да няма непрек... безкрайно протакане на процеса на взимане на решението относно а, радиоактивните отпадъци. Що се отнася до транспорта, мисля, че е, държавите членки трябва да се споразумеят, е, примерно е, да, да споделят логистичните средства, съоръжения, но в никакъв случай не, не, не смятам, че трябва да се е, разреши изнасянето на отпадъци извън територията на Европейския съюз, тъй като ние нямаме възможност да упражняваме контрол извън границите на Европейския е, съюз. Т.е. не трябва да го позволяваме, когато не можем да установим какво се случва с тези отпадъци. След това господин Досновски. Бих искал първо да благодаря на докладчика. Дискусията не е много лесна, не е трудна, но тя е абсолютно необходима и задължителна, за да постигнем някакви общи правила. Радвам се, че можахме да, да се споразумееме по формулировка, сътрудничество на държавите членки, е, споделяне на депа е, или съвместно ползване на депа или също така когато става дума за износ на отработено гориво или радиоактивни отпадъци, но при всички случаи необходимо е да се гарантира прос, прос, проследяването а, на състоянието или на това, което се извършва с а, отработеното гориво след износа му. Убедена съм, че Убеден съм, че докладчика ще приеме с оглед да не се осложняват правилата и за да не се създава допълнително административно бреме, да се намерят едни по-упростени процедури, защото извънредно сложните административни процедури ще бъде в ущърп на прозрачността и е, няма да създава допълнителната необходимата информация на общественото на обществеността. Просто много е важно да има ясност и прозрачност относно управлението на отработените горива и радиоактивните отпадъци. Предполагам, че обсъжданията са били много сложни и трудни, но при всички случаи докладът е спечелил от това и от името на моята политическа група бих искал да благодаря на докладчика с това, че взе предвид нашите мнения и реши много проблеми. Госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Миналата седмица дискусията на парламента показа колко много ни засяга тази тематика и че нашите тревоги надхвърлят и надвишават границите на политическите ни групи. Има споразумение между поне две от най-големите групи че независимо каквото от това, което се е случило в близкото минало, относно управлението на ядрените отпадъци, ние трябва да работим заедно. И ние подкрепяме идеята, че съвета напредва. Искаме да благодарим на съвета за сътрудничеството, защото тук говорим за договора Евратом, и неговото продължаване. И съветът трябва не само да преговаря с нас, но парламентът също работи по други важни документи, които трябва да бъдат представени пред съвета. Представителите на съвета в момента са тук в залата това е много добър повод за сътрудничество и е много важно да продължим да работим така напред. Ще смятаме, че следните изисквания трябва да бъдат спазени. Първо, финансовите изисквания. Финансирането трябва да бъде уточнено. А също да имаме една дългосрочна визия за научно-развойната дейност в тази област, а също и да сме наясно с общественото мнение и евентуалното одобрение по темата. Разбира се, ще има изменения в доклада. Работим си с националните програми, също така и ще дискутираме и с комисията. Разбирам също и загрижеността на държавите членки. Искам също така да спомена още нещо, относно сигурността и безопасността. Когато беше изградена, когато беше създадена директивата за отработеното ядрено гориво, тя беше приета и в момента тече процеса по прилагането. Това е много важен момент. Много е важно проблемите за безопасността, свързани с ядрената стратегия, да бъдат осигурени, да бъдат решени напълно. Тази година директивата за безопасността, ядрената безопасност ще бъде изменена и параграфите свързани с отработеното ядрено гориво ще бъдат, може би, променени или прехвърлени, свързани с други директиви. Тук се включва новата идея, а именно за така наречените стрес-тест на централите, а именно пробни тестове за случай на авария. Там най-вероятно ще има много изменения. Ще се опитаме да а, включим най-добрите. Относно управлението на ядрените отпадъци, също ще има изменения и ще трябва да уточним отговорността на този, който ще управлява отпадъците, но не би трябвало да има монопол на пазара. Едно, няколко неща. На първо място, трябва да следим, трябва всички оператори, които участват в процеса на използване и складиране на отпадъците, трябва да ги оползотворяват максимално. Така че отпадното количество, което ще отива за складиране, вече трябва да бъде минимално. Това ще е най-благоприятният случай, т.е. за нас е най-добре да минимализираме обемите и да увеличим сигурността за отработеното гориво. Утре ще видим измененията по тази точка. Второ, не трябва да се дискриминират новите оператори, които сега навлизат в пазара. Така или иначе, ако ще произвеждаме ядрена енергия, трябва да сме сигурни, че в Европейския съюз тези оператори могат да имат достъп до всички услуги, до всички, устро... всички елементи на пазара. И комисията и комисаря и тяхното мнение също се взима предвид. Ние също считаме, че ограниченията за износ, примерно, могат да доведат до някакъв монопол. Смятаме, че в световен план има много малко проекти, поне за сега, за складирането на, ядр... на отработеното ядрено гориво. И ние не искаме просто да налагаме правила, искаме да покажем модел, да покажем пример. Например, за вноса ние винаги а, сме сравнително гъвкави. И това от своя страна не допринася за осигуряването на безопасността, поне според общественото мнение в Европа. Ние, поне от нашата група, сме по-съглас... повече съгласни с съвета и с предложението на комисията. И още нещо, на което искам да наблегна. Ако погледнем влиянието на общественото мнение върху тази тема. Погледнете, напоследък сме затрупани с доклади тук в парламента, както и в националните парламенти. Така че мисля, че трябва да направим възможно най-доброто. Предлагам всеки от следващите говоривши да говори само по две минути. Господин Бюкеков има думата. Господин председател, аз не съм сигурен, че ще се вместя в двете минути. И аз не зная дали това е приемливо. Председателят, искам да кажа само следното. А, до момента говориха докладчиците в сянка, за това ги оставих да говорят по-дълго. Но ако всеки се придържа към времето, тогава ще успеем. Аз ще се опитам да говоря кратко, казва ораторът. Е, прескачам похвалите и ще се съсредоточа върху критиките, които имам да отправя. Вие поемате отговорността за това най-напред. Дефиницията. Дефиницията на атомен отпадък, на ядрен отпадък. От наша гледна точка, дефиницията, която е предложена, е прекалено мека. Имаше дълга дискусия колко да вземем предвид, до каква степен да вземем предвид евентуалните възможности за решение, които ще се предложат в бъдеще, дали има такава а, възможност. Говори се за envisaged, considered, според мен envisaged е, е нещо, което е, се отнася много към творческата насоченост на бъдещите поколения, нещо, което а, е, доста обтича, а, нещо, което прави и дефиницията доста обтекаема. Ако, когато говорим за... Не смятам, че трябва да изключим урановите отпадъци. Има атомни отпадъци, които са се е, получават е, при друг вид рододобив или други е, промишлени процеси. Ето защо тази дефиниция според мен е много мека. Тя не включва тези, тя не покрива тези процеси. На второ място, вратичката, която се отваря за износа. Това за мен е много странно. Ние говорим за ограничения, ако ограничаваме износа, тогава ще дадем възможност за създаване на монополи. Ако обаче отваряме задни вратички, тогава създаваме зони за несигурност. Всеки знае думата маяк на руски. Трябва да погледнем към маяк, за да видим какви, възмо... какви са рисковите, които предлагат износите на атомен отпадък извън Европейския съюз. Аз съм съгласен с госпожа Хол, а именно, че нашите отпадъци, които и произвеждаме ние, трябва да се съхраняват и погребват на наша територия. Господин Етингър каза, че иска да предотврати износа на атомни отпадъци. И това беше централен пункт на комисията. Мисля, че това е умно и за... аз съжалявам, че в тази комисия се опитваме да релативираме това изказване. И на последно място, с което приключвам, господин председател, за мен е, е трудно да разбера дефиницията за, възобновя... за, от... за отново използване на отпадъците. Когато обаче говорим за една дефиниция, която позволява на една държава членка да остави отворен едно, едно хранилище за атомни отпадъци, то мащабът тогава е прекалено, стандартът е прекалено нисък, защото в такъв случай всичко, което е погребено там, ще може да бъде употребявано отново при много високи разходи и това не е разумно. Харесваха ни, харесаха ни някои от точките, някои от е, изказванията, именно да, за включването на военните отпадъци, за включването на принципа на замърсителя плаща. Това е хубаво. Е, Жалко е, че някои от предложените от господин Оттингер критерии не са включени, а именно, че трябва да се съобразяваме с най-добрите из... Е, развития на, на науката. Господин Енген. Мерси, месье президент. Две минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Само две минути. Караха ни да обсъждаме в нашите общини как да бъдат елиминирани домакинските отпадъци, възможно най-близо до мястото на производството им. Ако трябва да обсъждаме това, мисля, че трябва също така да ни оставят и да решим как да елиминираме ядрените отпадъци, а именно пак така най-близо до мястото на производството. Мисля, че е съвсем нормално да искаме от тези, които произвеждат отпадъци, съответно да ги обработват но не виждам как парламентът и комисията ще процедират. Нека, например, да вземем Франция. Ние произвеждаме енергия в рамките на една, обще... една обществена услуга. Цялата страна се ползва от нея. И цяла и цели сектори от економиките са успели да се развият благодарение на това производство. Например. И е, производство на газ и производството на енергия от водни източници са се възползвали от е, развитието на атомната енергия. Така че имаме една такава връзка. От една страна, например, виждате, е, имаме една компания, EDF, електрическата ни компания, която е асоциирана с ЖДФ, която е компанията с производство на газ. Това е една и съща компания. И те са свързани в различни публично-частни партньорства. А, мисля, че трябва да оставим на държавата, която си е решила да използва такъв тип енергия, начина как да управлява своята енергия и как да гарантира сигурността на своите граждани. И ако трябва да се правят асоциации в различните държави, те трябва да бъдат контролирани. Относно монопола, нека само да ви напомня, че с цел либерализиране много пъти в Африка стигаме до там, че намираме тук и там а, различни бидони с ядрени отпадъци, които идват от, примерно, нашите страни. И по същия начин в морето, просто защото а, някой не е бил а, достатъчно отговорен и в крайна сметка това е било в ущърп на сигурността. господин Видол Квадрас. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на госпожа Йордан за работата, която е извършила. Вярно, че в светлината на случилото се в Фукушима сценари... сценариите и особено краткосрочните са променка. Но но за това пък трябва да вземем бързо решение. Тук в този парламент има най-различни мнения относно използването на ядрената енергия, е, енергийния микс така че не можахме дори да приемем резолюция за Фекушима на последното заседание, но в крайна сметка имаме отработено гориво, имаме радиоактивни отпадъци и трябва по някакъв начин да се справим с тези проблеми. Аз подкрепям много казано, много от проблемите повдигнати от госпожа Жордан за транспорта, за прозрачността, споделянето на деспата, условията Също, също така приветствам казаното от докладчика относно научните изследвания, както и казаното по въпроса с принципа на обратимостта и ролята на националните регулатори. Има обаче и едни така делик, деликатни проблеми, свързани с регионалните депа и, и разбира се, преди да се започне някакво сътрудничество, трябва да има а, добре определени принципи. Мисля, че трябва да обсъдиме а, така основните оси. Но съм съгласен с вас, че е, трябва наистина да определим основните принципи преди да се започне работа. Аз е, имам, съм обаче на по-особено мнение, ако ми позволите, госпожо докладчик, по въпроса, свързан с е, финансирането на извеждането от експлоатация. Става дума за средствата, които трябва да бъдат на разположение в случай на. Спомнете си, преди че в 2004 година не можахме да се справиме с проблемите, точно защото а, нямаше а, съгласие по този въпрос. Така че смятам, че а, Позицията на комисията е може би по-предпразлива, но също така ефективна. Така че аз лично бих подкрепил предложението на комисията по този въпрос. Но независимо от това, благодаря ви за свършената работа и с нетърпение очаквам дебатите по този въпрос. Благодаря ви, господин председател. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да поздравя Романа за добре извършената работа до тук и ще се спра на един единствен въпрос. Искам да, да изразя. Аз съм а, обезпокоен от а, евентуалните проблеми за прилагане на член 43 и депонирането на радиоактивните отпадъци в Европейския съюз. Според мен е, е, прекалено много ограничения поставаме, като говориме само за е, Европейския съюз и това би довело до известни проблеми, било то економически, било от социално естество. Аз не виждам по какъв начин ще защитиме нашите интереси, като забраниме депонирането в трети страни. Първо, това ще наруши вече подписаните споразумения или договори между държави членки и трети страни, които са на основата на правилата на Евратом. Второ, този член на практика ще на направи невъзможни търсенето на регионални или по-глобални решения, като, а, например, глобалните инициативи, в които участват и трети страни. С тази забрана на практика ще се изолираме от, от нашите съседи и няма да можем да участваме в регионални или глобални инициативи, вместо да направим точно обратното с цел подсигуряване на глобална безопасност. Защото в крайна сметка знаете отлично, че безопасността, ядрената безопасност не се спира и не, не спира на границите на нашите страни. Факт е, че малките страни, които имат ядрени програми, а, имат и проблеми, свързани с а, финансирането на а, съответни а, депа и по този начин ние просто на, на практика ще ги възпрепятстваме от а, създаването на ядрени мощности и по този начин на практика ще възпрепятстваме а, развиването на ядрените мощности в целия Европейски съюз. Това ли е целта ни? Аз мисля, че а, напротив, трябва да преразгледаме тази забрана и да потърсим други решения. Благодаря ви. Колега Белет. Белет. Can you please the micro, Mr. Orange? Thanks, uh, Chairman. Благодаря, господин председател. Twee minuten, zoals u al gezegd hebt. Ik zal me beperken tot uh, uh, twee. Благодаря. Ще говоря само за член 3 и 10. Първо по член 3 госпожа Жордан говори за дефинициите. Говорихте за геологическото съхранение на отпадъците и за това до каква степен да трябва да е дефинитивно, окончателно. Мисля, че тук можем да предизвикаме объркване. Защото евентуално окончателно такова погребане на отпадъците и възможности за отваряне, повторно отваряне на хранилището, са две различни неща. Например, първо можем да имаме едно хранилище, където, което да може да се използва, от което отпадъците могат да се използват отново. И постепенно то би трябвало или би могло да бъде превърнато в окончателно хранилище. Е, така че поне за сега не можем да предвидим тези рискове. Тук имаме доста ограничени възможности в дефинициите. След това по член 10 и измененията, които бяха предложени от е, докладчик. Става въпрос за разходите. За финансовите средства, които държавите членки трябва да отпуснат, за да а, се справят с разходите. Говорите за разходи за поддръжка. Може би това е важно за едно, съхранилище, за едно хранилище, но когато става въпрос, може би по-лесно да се определят тези разходи, когато става въпрос за едно сравнително повърхностно хранилище, но когато ги заравяме в геологически а, пукнатини или пещери, нещата стават по-сложни. Там не можем да говорим само за поддръжка. Каква поддръжка? Постоянно наблюдение? Предполагам, че това имате предвид. Какво разбирате под поддръжка в случая на такова геологическо заравяне? А, относно тия финансови средства, които ще трябва да предвидим, всички аспекти на ядрената сигурност трябва да бъдат взети предвид, нали? Трябва да сме да гарантираме сигурност. Ще го постигнем ли с тези средства, за които говорим? Благодаря. Имаме 15 на минутки. Ще дойде комисаря. Я е, искам да дам думата на представителите на съвета, на комисията и на докладчицата. Давам думата на комисията най-напред. Господин Фарос би трябвало да е, е договори от името на комисията. Господин председател, благодаря. Най-напред позволете ми поради напредналото време да изразя въпреки всичко е, благодарността си към докладчицата, която е направила един, изготвила един много добър доклад. Ще се спра на някои от вече засегнатите точки. Първата точка е повторното, повторната употреба. Ние не, не изключваме е, този въпрос от нашето предложение, оставяме го отворен, но ние не препоръчваме че това, че, това повторно, че тази повторна употреба трябва да отговаря на определени критерии. Смятаме, че всяка държавна членка трябва да разполага със свое окончателно хранилище и всяка държава членка трябва да поставя своите критерии, да постулира своите критерии за допълнита за повторна употреба. Тоест, ние не изключваме този въпрос, а оставяме това да е прерогатив на държавните членки. На второ място, финансовите средства. Мисля, че е, вече бе казано колко важно, колко чувствително е това понятие. Това, което искаме ние като комисия, е да се, осигури финанс, да се осигурят финансовите средства, когато трябва да се строи едно крайно хранилище, едно окончателно хранилище. Комисията е изготвила вече препоръка от 2006 година и виждаме, че тази препоръка се спазва до голяма степен. Естествено, парламента може да, да заостри изискванията, но чрез своята, своето изказване искам да подчертая колко е важно да имаме на разположение средствата. Не е толкова важна процедурата, по която ще се разходват средствата. И един политически въпрос. Износът. Кога и за къде е? На износът на атомни отпадъци. Трябва да правим разлика между атомни отпадъци и такива ценни вещества, които могат да се използват отново. И мисля, че господин комисарът е казвал много пъти, че той може да гарантира сигурност и безопасност само тогава, когато имаме, когато имаме възможност за да влияем върху степента на сигурност на хранилищата. А, може да имаме влияние върху хранилищата само ако те се намират на наша територия. Така че принципът би трябвало да се спазва, именно принципът на а, принципът отпадъците да се погребват в хранилища, които са на наша територия. Аз казах, че това е... Аз зная, че това е въпрос, който се дискутира в съвета и знае, че ще постигнем компромис но компромисът, който ще бъде постигнат, ще бъде анализиран от наша страна много внимателно. Но политическото послание, ако искаме сигурни, крайни, окончателни хранилища, то ние трябва да може да влияем върху сигурността на тези хранилища, а, върху някои, а в някои трети страни няма да имаме такова влияние. Това го знаем. И по-нататък искам да кажа следното. Естествено, да Safety Case трябва да е толкова подробен, колкото може, за да се, за да става възможно отдаване на лицензи. Но мисля, че има а не разбиране и противоречие по отношение на дефинициите на крайното хранилище, на окончателното хранилище. По принцип, окончателно хранилище и според а, експертите е противоречиво по, понятие погребването. И тук се обръщам към господа Хал, То погребване означава крайно окончателно съхранение. Когато говорим за сторич, имаме предвид съхранението около 30 години. Когато говорим а, за сторич, то тогава ние говорим за междинно съхранение. Но, видяхме, че междинното съхранение не е много обещаващо. Това видяхме и от случая Фукушима. Това не е устойчиво решение за бъдеще. Междинно съхранение означава съхранение без погребване, без контейнмент. И е, чрез тази нова директива трябва да подобрим именно сигурността и безопасността. Господин председател знае, че времето е много напреднало, за това ще спра до тук и е, се опитах да се спра само на най-важните въпроси. Председателят благодаря, благодаря за поясненията. А сега давам думата на господин Ласло Коблинга от името на съвета. Köszönöm szépen. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, за мен е удоволствие да съм днес сред вас и да участвам във вашето заседание. Бих искала да благодаря, да благодаря и на Романа и Ордан за направените коментари и за това, че ни ги предостави предварително. Мога да направя няколко коментара. В Аз получих нейните коментари в петък. Бяха включени въз, въз, проблемите, свързани с повторно употреба и окончателното депониране и износ и а, внос. Що се отнася до внос и износ, унгарското председ, председателство от, отдава огромно значение на ядрената безопасност, безопасното управление и директивата за управление на отработените горива и ядрените отпадъци, така че нашата цел е да Имаме колкото се може по-скоро един проект, който да бъде примив за всички. Смятам, че е, би трябвало да намериме компромис около е, възможни условия за е, отмяна на, е, на категоричната забрана за износ, както и е, неодавното, неодавната злополука, катастрофа и е, е които трябва да бъдат е, извлечени. И Предвид това, трябва да вземеме колкото се може по-бързо решение. През 2009 година бе приета директива за ядрената безопасност, която според нас е една рамкова директива, която дава възможност да на, на на националните регу, рег, регулатори да създават а, референтни стандарти, които да после да бъдат а, въведени в, об, в а, общите норми, така че за нас най-важно е да има а, директива колкото си може по-бързо и ние сме готови да участваме в това. Благодаря ви. Благодаря. А сега давам думата в заключение на докладчицата. Zahvaljujem se kolegom komisiji, tudi gospodu Köblingerju. Благодаря на колегите, благодаря на комисията и на съвета за всички коментари. Ваше припомбе. Все па понекот видим да бомо лахко. Благодаря за вашите забележки, изказвания и виждам още сега, че по някои въпроси ще са възможни компромиси. По други точки обаче виждам, че ще е трудно, но се надявам да може да се придвижите в посока на нашите предложения. Виждам обаче, че има необходимост за уточняване и прецизиране на някои дефиниции. има някои отворени въпроси, които трябва да бъдат решени. Всички предложения за повишено ниво на безопасност и сигурност ще взема предвид както и предложенията за единния пазар. Естествено, единния пазар трябва да продължи да функционира добре. Колегите ни насочиха вниманието върху факта, че Европейския парламент трябва да предостави разумни и приемливи решения, за да, бъде взет, за да бъдем взети на сериозно от другите институции. Това предложение също ще го инкорпорирам в моя доклад. Господин Пелерт ме попита какво разбирам под експлоатация и управление на съоръженията. Мога да кажа, че всички съоръжения, които са обхванати от директивата, няма да бъдат, няма да, да ще бъдат в експлоатация в продължение на няколко години, на доста години. Това имах предвид. Тук също, естествено, а, съм мислила за контрола и надзора на те, тяхната дейност. А, по отношение на финансовите средства и на атомните застраховки. Тук трябва да направим разлика между отделните директиви. Трябва да сме много внимателни. И доколкото разбирам, тук се вмества най-вече директивата за ядрената безопасност в приложното поле на нашата директива. По отношение на изискванията за финансовите инструменти, измененията, които сте ми предоставили, са, отиват малко по-далече от предложенията на комисията. Зная, че Съвета вероятно няма да приеме тези предложения. Спомням си какво се случи през 2002 и 2003 година. Знае, че въпросът се дискутираше тогава и знае, че директивата тогава не не мина, не бе одобрена, защото имаше много подробни изисквания по отношение на финансирането. Тоест, трябва да сме реалистични. Важно е наистина да имаме тези финансови средства и да разполагаме с тях, когато имаме нужда от тях. Трябва да осветлим и желанието на гражданите за прозрачност и контрол. Сигурна съм, че ще успеем да намерим общ език, когато става дума за финансирането. По въпроса за износа. Имаше също много коментари. Аз съм отворена за по-нататъчни дискусии и съм отворена за компромис. Надявам се, ясно ми е, че не може просто така да приключим тази глава. Мога да кажа, че в Словения имаме също атомна централа, Харватия е също включена в тази атомна централа. Имаме един двустранен договор, според който Харватия трябва да погребва половината от радиоактивните отпадъци. Чрез новата директива, обаче по силата на новата директива, това Харватия не би могла да го прави. Така че е, всички ваши предложения ще взема предвид и ще се опитам да ги внедря в моя текст. Председателят благодаря. С това приключвам дебата по този въпрос. Имаме малки промени. 12 април, 12 часа е крайния срок за измененията. Това е по молба, това е- тази промяна е по молба на преводачите които по-рано няма да могат да се справят с текста. На 5 май ще обсъждаме въпроса още веднъж, а на 26 май вероятно ще успеем да приключим дебата по този въпрос. Втората сесия през юни в Страсбург ще на, на втората сесия ще вземем решението окончателното ни решение. С това приключвам дебатите по трета точка и може да преминем към четвърта точка почти на време, но за съжаление комисарката не е дошла. Ние бяхме много точни, но предполагам, че става въпрос само за секунди закъснение от страна на комисарката. Поне така казва секретарията ще изчакаме няколко минути, защото няма смисъл да започваме с друга точка от дневния ред. Уважаеми колеги, отново откривам заседанието. Добре дошли на всички отново и добре дошла на Нели Крой, съместник председател на комисията. Ако обичате, за вашето внимание. Започвам отново. Приветствам с добре дошла комисар Нели Кръс и давам веднага думи, думата за въведение, за кратко въведение в темата. Имаме време до 5 часа. You, Благодаря, господин председател. Давам си много добре сметка, че за мен това е голяма възможност за размисли. И успяхме да напреднем. Междувременно и тук ще се опитам да ви запозная с нашата дейност, какво правим, какво сме свършили до сега. И разбира се, за нас е много важно да чуем вашето мнение за, и да имаме вашето сътрудничество за бъдещата част от пътешествието ни заедно, така да се кажем. Радваме се на диалога, който имаме. Един отворен, плодотворен диалог. Е, след голям кръг преговори в началото на нашия мандат пристъпихме към конкретни действия от септември, като започнахме с приемането на така наречения пакет за широколентовия интернет. В този пакет се включва също пакета за комуникациите с широколентов интернет, предложението за първата програма за политика за радиочастотния спектър и също така препоръки за достъп за ново поколение. А, следвам също така отблизо работата на вашата комисия ИТРЕ. Не искам да ви хваля, просто искам да ви кажа, че Залогът тук е много тясно свързан с портфолиото, което аз управлявам. да, вашата роля в работата пакета за, пакет, за широколентовия интернет има а, също е всъщност тясно свързано с моята дейност. Искам да благодаря на докладчика госпожа Цавела, както и на другите членове на ИДРЕ за подкрепата, за а, усилията им да направят достъпа на европейците до широколентови интернет по-голям. Относно радиочастотния спектър, мисля, че всички имаме нужда, сме съгласни по темата, имаме нужда от този спектър. А и сега трябва следователно да намерим начин да а, запазим различните употреба на спектъра, като а, се запази едновременно с това и се подобри увеличаващото се количество данни, прехвърлящи се по бежичен път. Невероятно е какво е постигнато до сега и какво трябва да се направи. Само за 3 месеци е, нещата, които разгледахме, са невероятни. Така че ние, парламентът, съветът и комисията трябва заедно да намерим един компромис, който ще работи. Компромис по същество. Това не е лесна цел. И а, трябва да бързаме, времето тече и светът се предвижва много бързо и никой няма да чака Европа да приключи с проблемите си. Давам си сметка, че утре тук в Итре ще се гласува по един много важен етап в този пакет и аз а, се надявам, че ще мога да разчитам на вашата работа а, така че да имаме бързо приемане на второ четене в съвета. Искам да ви уверя, че ние слушаме с внимание казаното от Европейския парламент и че комисията оценява напълно значението на спектъра за радиоразпръскване и за културата. Не би трябвало да сме изправени преди избор между широколентов интернет или радиоразпръскване. Би трябвало и можем да си позволим да имаме и двете. Това е обект на нашето отворено виждане. Относно киберсигурността, знаете, всички сме засегнати. Наскоро имаше кибератаки спрямо по-голямата част от институциите. И това показа, че имаме нужда от един специален екип за спешен информатичен отговор за европейските институции. И съм, се радвам, че колегата Шевчович вече е по инициативата, заедно с много други, да, да преговаря с повечето институции и всички сме съгласни, че трябва да имаме едно бързо изграждане на този екип от 1 юни, като а, се обединят съществуващите възможности на институциите. Това ще бъде историческа стъпка и ако обясняваме на някой друг, да, той ще каже, разбира се, това е ясно, напълно разбираемо. Но мисля, че няма защо да обясняваме а, повече. Тук интересното е, че трите институции ще имат един екип и ще работят заедно и че този екип ще бъде оперативен а, още от юни и ще бъде в пълна сила, ще действа в пълна сила от 2012. Разбира се, трябва да се работи още повече по програмата ЕНИСА. Давам си сметка, че сте приели е, предложение за регулиране на настоящият е, мандат е, и че този мандат ще бъде продължен идентично на сегашните правомощия следващите 18 месеца. Оптимистично съм настроена съм и смятам, че предложението ще бъде прието през съвета, на съвета през май. Относно мрежите, информационната сигурност трябва да действаме бързо, трябва да завършим законодателната процедура по предложението за модернизирана проект ЕНИСА, възможно най-бързо. и съм оптимистично настроена за дискусията в това отношение с вас. Ще имаме първо четене на проекта, планирано през ноември. Относно CIP имаше едно комюнике на комисията, което беше представено 31 март и беше одобрено. И ще имаме една такава конференция относно CIP в Унгария тази седмица. Конференцията ще ни даде допълнителен тласък за европейска координация. Няма нужда да обяснявам сигурно, че киберсигурността не засяга само Европа, тя е глобален проблем Имаме също така допълнително сътрудничество, свързано с Съединените щати в това отношение за киберсигурността и киберпрестъпността по Лисабонския договор. И е също така ще има един форум в Найроби, на който ще присъстват делегациите на Европейския парламент. Като цяло нашата цел трябва да бъде една кохерентна стратегия срещу, за, за киберсигурността, включваща всички действащи лица, държавите членки, частния сектор, обществеността, също така и европейските институции. Трябва да повишим уведомеността сред потребителите и сред продавачите по интернет. Това не се ограничава естествено само до моите компетенции в комисията. Тук се изисква тясно сътрудничество с Вивиан Рейдинг за защита на данните. Работим също така и по законодателство за нарушаване на частния характер на личните данни. И също така през септември 2010 година накарах индустрията да обяснят какви а, инструменти за саморегулация а, могат да се м, използват, за да се справим с проблема с куките, т.е. проследяването и с съгласието по интернет. И а, проведохме две кръгли маси, семинари и, се, и стигнахме до решението, че имаме нужда от по-строги действия. През 2010 година аз също насърчавах и подкрепях тесния диалог с обществото и с заинтересованите страни. Комисията започна широки преговори с универсал... относно универсалните услуги, нет, мрежовата неутралност и също така роумингът. И а, съм благодарна също така за успеха на срещата на върха относно мрежовата неутралност, която се проведе и която, и чието, която се проведе миналата година и чието успех дължим също така и на Европейския парламент. Относно роуминга, ще имаме предложение на 30 юни 2011 този контекст искам само да спомена службата Берег, която всъщност представлява важна стъпка напред и ни позволява по-съгласувано и прозрачно регламентиране между държавите членки. И това съответно ме води до идеята за транспониране. Тези услуги трябва да следват тясно транспонирането по рамковата програма за телекомите. Ние сме а, много сигурни, държим на срока 26 май като крайен срок и се надяваме да няма а, изменения в него, иначе ще има а, наказателни процедури. Относно научно-развойната дейност, а, тази година ще бъде много важна. Миналата година в Брюксел през септември се проведе една конференция за новите технологии, информационни технологии. Аз обявих една сума от 780 милиона евро по седмата рамкова програма в това отношение и над 1,2 милиарда евро е предвидения бюджет по тази, тази област за 2011 година. Това не означава, че нещата ще са по-лесни, но все пак, когато имаме нужните средства, нещата са малко по-лесни и дават тласък на индустрията и на научно-развойната дейност. И относно информационните технологии, те са много нужни за напредъка на обществото, например за достъп до световната интернет мрежа, а също така и за а, активното устаряване на населението. А също така, миналия ноември в парламента бяха представени а, новите технологии на достъпната дигитална телевизия. Това ще позволи на хората с а, различни физически увреждания да имат достъп до тази телевизия. Заедно с е, Джон Дали лансирахме първия европейски иновационен партньорски проект за, участ... за участието на възрастните активни хора и смятаме, че до 2020 година по този начин ще осигуриме условия на нашите граждани да живеят е, по-дълго, добро здраве и да бъдат автономни и това партньорство ще ни позволи също така да създадем е, условия за по-достъпни финансово и физически здравни услуги в цяла е, Европа. Е, през декември 2010 година също така приехме план за действие за електронно управление, като по този начин наистина единния пазар ще бъде достъпен в ръцете на нашите граждани. В Започнахме също така пилотни проекти за е, електронно обществени поръчки, електронна идентификация от, е, и е, в момента работиме също по подготовката на следващата рамкова програма, която ще последва седмата рамкова програма и която ще бъде на стратегическа, единна рамка. Тези проблеми ще бъдат обсъждани на Асамблеята за дигитална агенда, дневен ред, която ще се стои на 16-17 юни в Брюксел. Много парламентаристи, много депутати вече активно участват в работата. Приканвам всички да участвате в работата на тази асамблея, тъй като тя ще бъде изваредно интересна. През юни също така 2010, през юни 2010 година по ваше искане е, комисията започна преразглеждане на различните аспекти на интернет е, на вещите. Е, цел, целта е от една страна да се вземат предвид реалностите на пазара и същевременно да се отговори на загрижеността на потребителите относно защитата на личните данни, личния живот, здравето. Е, и е, знаете, че миналата седмица съобщихме за започване на работата по споразумението за радиочастотната идентификация. Е, раз, раз, разглеждаме също така като наш приоритет създаването на единен пазар на е, ИКТ. За, за, за, за, за да могат е, нашите граждани да се възползват от обществените услуги в както в собствената си страна, така и в чужбина. Работиме с моя скъп колега Мишел Барние. Наистина това са много важни проблеми. Някой, има някои проблеми свързани с интелектуалната собственост, недостатъчно доверие в трети страни и така нататък. Ние работиме е, също така за усъвършенстване на така наречените открите данни и е, повторна употреба на информацията от обществения сектор. Е, цел, целта е през 2012 година да се създаде една общоевропейска платформа за открити данни. Като пример Например, кодифицирането на събития, които се е, случват или които се провеждат в пет европейски града, за да може да се използват е, данните от Евростат. В момента подкрепяме е, организирането на конкурси в тази област. Е, цел, целта е да има един е, минимален е, пакет от единни данни, примерно за пациентите, които да подлежат на съвместима, на оперативна съвместимост, за да могат, примерно, лекарите в различните държави членки да реагират бързо. Е, също, също така наша, нашата цел е през 2012 година е, да е, създадем една единна европейска, един европейски е, компютърен облак през 2012 година. Това от е, едваредно голямо значение и ще бъде огромна крачка напред и очаквам с вашите предложения и коментари по този въпрос. Благодаря на госпожа комисаря. Имаме 11 оратори. Вие всички знаете, че трябва да говорите накратко. Моля ви, спазвайте времето. Първата говоривша госпожа Дел Кастио. Soy la primera en poner a prueba mi inteligencia. Да. Аз ще бъда първата, която ще е, се опитам да поставя направа моята интелигентност и да се вместя във времето. Най-напред искам да благодаря на госпожа комисаря, защото ангажиментът е по отношение на, срокът, на сроковете за прилагане на отделните проекти, всички тези срокове бяха спазени и за това трябва да й благодарим и да я поздравим, че тя спази обещанията си и задълженията си. Тук става дума за различни текстове и регламенти, като например честотите на радиопредаванията. Утре ще гласуваме по този текст, но искам да задам и един въпрос – от тематична гледна точка, мисля, че един от въпросите, който в момента ни вълнува и става все по-значим в сектора, е въпросът за cloud computing, за компютърния облак сега. Този компютърен облак става все по-важен, особено що се отнася до личната безопасност и сигурност. Сигурна съм, че това ще е една от темите, които ще ни занимават в следващите месеци, дори и години. Мисля, че това е и тема за сътрудничеството ни с, с САЩ. Тази тема трябва да бъде осветлена и в трансатлантическия диалог. Искам да се спра и на други въпроси. Смисля за така наречените Smart Grids – това е хоризонтална тема. Става дума за енергоснабдяването, става дума за развитието на а, енерго и електроснабдяването и за интернета. Достъпа до интернет. Мисля, че и този въпрос ще ни занимава в бъдеще, когато говорим за това как да опосредстваме достъпа до интернета. И още една тема, която ще е важна за бъдеще – дигиталния въп... Е, пазар в Европа. Е, тук имам предвид е, електронния подпис. Но това е константа, която не зависи от комисарката, а от вътрешния пазар. И мисля, че ако искаме да използваме възможността, всичките възможности, които ни е, предоставя електронния подпис, то трябва да се занимаваме с този въпрос. На следващо място, форума, който ще се състои по въпроса за интернета и форума за управлението на интернет. Тези две събития мисля, че са важни. Форумът ще бъде организиран от дирекция дигитален, диг, дигитална, дигитален дневен ред. Благодаря. Госпожа Линднер, госпожо комисар, господин председател, уважаеми колеги, госпожо комисар, искам да ви благодаря за вашето изложение, което беше доста подробно. Разбрахме какво се случва във вашия ресор и мисля, че успяхте да ни впечатлите какво се е случило през последните месеци в тази област. Искам да се спре на две-три теми. Най-напред вие говорихте за е, това, че следите развитието в телекомуникативния сектор. Всички ние се застъпваме за лек, непосредствен достъп на всеки гражданин в Европа до интернет. Но въпросът ми е, вие доволни ли сте от състоянието на широколентния достъп до интернет? Или смятате, че са необходими допълнителни мерки? Вие казахте, че работите с господин Берек от германска гледна точка мога да кажа, че ние много се опитваме да осигурим широколентен достъп до интернет, но все още нямаме достатъчни успехи, с които да се похвали много гордо. Въпросът ми е какво, какви мерки допълнителни ще ни предложите? Вторият ми въпрос засяга цяла, целият темен комплекс – ние често в нашата комисия сме се занимавали с въпроса за мрежовата неутралност. Е, зная, че вие изготвяте в момента съобщение по този въпрос. Миналата година имаше обществен дебат, обществена консултация по тази тема и резултатът беше, че регулирането на мрежовата неутралност не е необходима. Въпросът ми е, смятате ли че това е така или смятате, че има необходимост от регулация? На трето място роуминг. Вие говорихте за роуминга. Имаме а, директивата, а, регламента роуминг 2, който все още е в, в сила. И мисля, че вие казахте, че до 2015 година трябва да се заличат разликите в националните цени при роуминг. Мисля, че това е чудесна цел, но въпросът ми е какви по-нататъчни цели си поставяте по отношение на роуминга. В каква насока работите по този въпрос? Зная, че е, до 2012 година се очакват промени в сектора. И на последно място Cloud Computing, компютърния облак. Ние също сме се занимавали с този въпрос, колегите от Либе също са се занимавали с този въпрос и е, утре колегите от Либе ще говорят по този въпрос в рамките на едно посещение в САЩ. Имаме споразумение с американците, затова ако може да кажете по този въпрос още нещо. Какво а, смятате да включите в вашата стратегия за cloud computing? Благодаря ви. Следващият оратор, господин фон Нисторой и още веднъж ви напомням, спазвайте, моля, двете минути. Е, благодаря, господин председател. Радвам се да им правото да се изкажа тук. Две забележки. Първо искам да благодаря за съгласуваното прилагане на приоритетите на комисията. Радвам се за това, че устоявате е, твърдо и конкретно вашата позиция. Относно Галилео. Тук в нашата комисия остава подкрепата за Галилео и най-вече е, подкрепата за научно-развойната дейност в тази насока и за е, конкурентоспособността. Но Съветът като че ли не е съвсем съгласен с нас относно бюджета. Относно роумингът през 2007 година отбелязахме един таван и цените намаляха, намалиха, се намаляха наполовина. Надяваме се да успеем да стигнем до тази цел, която вие сте набелязали, и то до 2015, а именно цените за националните разговори и за разговорите в чужбина да бъдат изравнени. Но мисля, че можем също така да наложим някакъв таван за тези цени, защото всъщност печалбите на операторите само се увеличават. Госпожа Тикал, благодаря, господин председател. След Трима колеги от ЕНП, които се изказаха. А сега аз от социалистите искам и аз да взема позиция. Благодаря първо на комисаря Круз за присъствието и тук. Искам да задам въпрос относно финансирането. Финансирането на инфраструктурата за интернет, за да имаме пълно покритие. Какви са финансовите ресурси, които сте предвидели за тази цел? А също така и какви са, са мерките по програмата за електронна конкурентоспособност и, ком, и компетентност, защото дори в национален план няма кой знае какви средства в това отношение. И относно управлението по интернет. Мисля, че нямаме кой знае какъв напредък тук. Въпреки, че има проекти, проекти, които бяха гласувани още през 2001 година и бяха започнати в някои държави членки, но мисля, че нямаше кой знае какво положено усилие, за да се развият тия проекти. Например, в Манчестър има едно изискване 50% от обществените придобивки да стават по електронен път. Относно електронният подпис, очакваме с голямо нетърпение законодателното предложение или поне двете законодателни предложения за промяната на директивата за електронния подпис. Разбира се, това е тясно свързано с електронната идентификация – а що се отнася до взаимното признаване на електронните подписи? Тази цел е жизнено необходима за завършване на общият пазар, най-вече в едно такова информационно общество. И искам да ви попитам, кога ще направите тези законодателни предложения за електронната идентификация, за електронния подпис? Искаме да имаме изслушвания по тези теми, защото става въпрос за много важни проблеми за нас. Няма да говоря за компютърния облак. Много сме говорили по този въпрос. Искаме обаче да имаме потвърди действия от страна на комисията относно стратегията за киберсигурността. Благодаря. Госпожа Добре. Благодаря ви много, господин председател. Госпожо Крус, от името на моята политическа група бих искал да ви пожелая добре дошла сред нас. Абсолютно искрено ви поздравявам за свършената работа и за това, че е, спазвате поетите ангажименти. Бих искал обаче е, да ви поздравя за това, че и е, жените трябва да бъдат е, дигитализирани. Казвам, казваме, ето само 20% от е, студентките по инженерство са жени, но от друга страна повече от 50% от младите хора, които се дипломират във висшите учебни заведения са жени, а от друга страна на ръководни постове намираме едва няколко жени. Просто те могат да се проброят на пръстите на няколко ръце. Така че трябва да се работи и във вашата област за възстановяване равновесието между половете. Аз съм абсолютно съгласна и подкрепям. Въпросите са дадени от колегите и очаквам с нетърпение вашите отговори. Сега, относно научната и развънна дейност. Вие, госпожо, казахте, че ще внесете предложение относно следващата рамкова програма или стратегия до края на годината. Както и в миналото, и къде ще бъдат ключов елемент в тази нова стратегия. Госпожа Коин, вашата колега, би искала да има една обща рамка за насърчаване на новаторството, развойната дейност и пазара. Какво мислите по този въпрос? ще има ли приоритети? Да, разбира се, но а, какви ще бъдат а, вашите приоритети? ИКТ, а, пазара на пазарите по принцип, а, познанието и а, научната дейност. Но къде, къде смятате, че е бъдещето? Бъдещето в университетите ли е или в големите предприятия? Интересно ми е да знам какво мислите по въпроса. А, благодаря ви, господ, госпожо комисар. Благодаря за подробното описание на свършеното от вас. Сега имам една, един конкретен въпрос за следващата рамкова програма. В момента започваме работа по следващата стратегия и бъдещите програми за научна и развойна дейност, както и целта целта, според нас, след е, така едно по-широко допитване, е да имаме една по-упростена програма с по-упростени методологии, по-упростени инструменти. Какво мислите, госпожо? А, госпожо. Бих искал да знам как, какво, как, какво, какво мислите по, бъд, по бъдещето на ИКТ? Как смятате, че ще се развиват и къде, така както се развиваха в рамките на рамкова програма 7, в различните сектори, отрасли, здравоопазване, промени климата и така нататък? Или ще имат едно, друг, един друг начин на развитие? Кажете ни как, как виждате подготовката на следващата рамкова програма или стратегия. Благодаря. Господин Цукалас. Благодаря, госпожа комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря, че е, дойде, намери време да дойде при нас. Искам да говоря за киберпрестъпността. Разбрах, че ще бъде създаден нов орган, който ще се занимава с киберпрестъпността преди време в Ница бе създаден този орган и се чудя защо а, тази, тази задача не, по, не поема ЕНИСА, тази агенция. Защо ни е необходим нов орган? Ние може да използваме създадената вече Европейска агенция. Господин Анджелис. Grazie, Президенте. Eh, ringrazio la signora commissario per... Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря. La domanda. Eh, salto la prima perché è stata già posta dal collega Van Nistelrooy. La, la... Много от въпросите, които исках да задам, бяха вече зададени. Е, ставаше дума за Галилео. Няма да повтарям въпроса, но преминавам към следващия си въпрос. Изразихте препоръка за достъпа за преминаване към влакна. Но имаме някои препоръки, които препоръчват именно удалечаването от тази концепция на оптични влакна. Освен това, искам да се спра на уравняването, изравняването на тарифите в мобилната комуникация. В такъв случай мобилната комуникация няма да бъде толкова скъпа, но а, досегашните препоръки се спазват само от 24 държави членки. А, за съжаление, ползите за гражданите по този начин се, се забавят. Имаме и накърняване на пазара на мобилна телефония и пазара на стационарните телефони. Е, тук имаме различни подходи от страна на държавите членки и, се, и смятам, че и се опасявам от различните подходи от страна на държавите членки. Сега моят въпрос е как комисията ще използва своите компетенции за опосредстване и поощряване на дигиталния пазар. Господин Котенес. Благодаря, госпожо комисар. Аз Следвах много внимателно диалога и тези, и тези и теми, но въпроса за сътрудничеството по отношение на информационното общество малко ме е, заинтригуваха и искам да кажа, че съм загрижена от, в една определена степен. И говори се за различни технически модалности, но не се говори за това как хората да получат по-лесен достъп до тази техника. И вчера говорих с е, персонал от една болница и разбрах, че хората се интересуват от обучение за медицинските сестри. Важно е да се подкрепят човешките ресурси с иновациите, а тези иновации са, крият огромен потенциал. Например, може да използваме електронното здравеопазване за тези цели, но аз не можах да разбера къде може да прилагаме това електронно сътрудничество, как може да използваме новите технологии новите технологии се развиват много по-бързо. Госпожа Херцог. Е, Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, вие сте една от най-активните комисари. Определено доказвате още веднъж, че жените също могат да имат своя роля в цифровите технологии. По време на унгарското председателство има голям напредък в това отношение. Благодаря ви. Има много интересна конференция, която се очертава. Надявам се, че ще можем да продължим да работим в това отношение напред. Няколко въпроса. Първо относно облака, компютърният облак. Когато тук говорим за това явление, винаги говорим първо за законодателството му и за... се опитваме да бъдем предпазливи спрямо съдържанието, но също така се опитваме да дискутираме и за нужната инфраструктура. Вие какво считате за необходима стратегическа инфраструктура за Европа на територията на Европейския съюз? Как тази инфраструктура трябва да се развие за бъдеще според вас? Другият ми въпрос е, Можете ли да навлезете малко повече в детайли относно а, цифровият дневен ред? Най-вече неконвенционалните форми на широколентовият интернет. И също така, когато говорим за достъп на всички хора до широколентови интернет, то говорим най-вече за уязвимите групи, възрастните хора, децата и също така малките и средни предприятия. И нека да напомним, че миналата седмица имаше кибератака на страница на Европейския парламент. Мисля, че трябва ако искаме да имаме по-висока скорост в това отношение, на действие в това отношение, трябва да помислим повече по въпроса. А сега господин Калфин. Much, uh, Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, казахте, че ще има развитие на стратегия за киберсигурност. Аз тук съм малко по-оптимистично настроен след като го чух, защото през миналите години бях започнал да губя надежда. Защото никой не искаше да се занимава с този толкова важен въпрос в Европейския съюз. Тук не става въпрос само за, за Европейския съюз като цяло и за европейските институции, но можем да посочим хиляди примери на кибератаки. Не говорим само за кибер а, престъпления или други. Мисля, че трябва да имаме повече развитие в тази област. Мислите ли, че ще предвиждате ли да развиете някакъв текст в това отношение? Кой ще се занимава от страна на комисията с това досие? Вие ли? Е, или някой друг? Защото знам, че има различни проблеми в това отношение. И друг проблем относно компютърният облак. Аз лично подкрепям вашата инициатива за консултации в това отношение, както и изготвянето на стратегия до 2012 в това отношение. Но а, знаем, че ще има промени в законодателството. След стратегията ще трябва да има конкретно такова. Мислите ли, че Европейския съюз ще бъде готов да направи нещо конкретно в отношение на компютърния облак в близките няколко години? Не мислите ли, че трябва да има спешни мерки, за да се стимулира, да се насърчи компютърния облак, а не просто да продължим така? Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Бих искал да знам какво мисли комисията за начина по който Европа успява да наваксва своето закъснение спрямо въобще развитието. Къде сме ние в е, световната конкуренция? Сега давам дума на комисара. Много различни въпроси ви бяха зададени. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, първо. Нека започна с последния въпрос на господин Хойкмерк. Ти изглежда така един много прост на първ поглед въпроса, всъщност много труден за трудно е да се отговори. Ние не винаги осъзнаваме, използвам в момента дипломатически е, език, не, не, си, не си даваме сметка, че много често си мислиме, че да, хубаво е да не бързаме, нещ... да вършим нещата на следвайки своя ритм. Това можем да го правим, ако разполагаме с време обаче. Хокмар, в момента има отрасли и сектори, в които е, Близкия е, Изтока, Азия по-скоро, са не само по-добри и по-бързи в производството, но включително и в научната, научните изследвания в университетите, които позволяват производството на тези нови технологии. Така че, ако сравниме Европа с другите конкуренти, си давам безметка, че далечния изток не само е, са крачка напред в производството, но също така в обучението на хората, които в бъдеще ще позволят допълнително а, производство. И ако обсъждаме наистина бъдещето на Европа, боя се да кажа, че нямаме, е, не разполагаме с време да чакаме е, така че ние, не, ние ако искаме да, да получим, да направим това, което заслужаваме, това, което можем да постигнем, то, то не трябва да се бавиме, а да действаме. А... От друга в Европа и, и не само в, в Европа и в целия свят, но ние говорим за Европа, когато, понеже познаваме най-добре Европа, просто не можем да си, да си позволиме да не използваме таланта на толкова много е, компетентни хора, но същевременно е, се забавяме. И госпожа Херцог е права. Трябва да започнем колкото се може по-бързо. И трябва да помислиме за ИКТ, за жените, за млади, за момиченцата. Момиченцата на 10 години трябва да могат да разполагат, да знаят как да работят с новите технологии. А, и не, не трябва да, да, да оставяме, примерно, момичетата да казват, не, този, това не е за мен и това не е. Не, напротив, ние трябва да създаваме условия. Те да могат да участват, да могат да разбират всичко. И е, това, това до голяма степен зависи и от начина по който ще организираме обучението, образованието за бъдеще. Така че всички, всички трябва да участваме в така фиксирането, изработването на нашата бъдеща позиция. Това е един хоризонтален портфел, който е свързан с най-различни аспекти, с най-различни елементи, включително и кибербезопасността, киберсигурността. Ако имам някакъв съвет, да кажа и ако примерно европейците ме, ме питат, можете ли да ни осигурите е, безопасност, сигурност, киберсигурност, кибербезопасност, защото в, опрат, в противен случай аз не съм, не, това не ме интересува. И затова с Сесилия който, която по принцип отговаря за сигурността. Ще се опитаме да създадеме едни съвместни програми. Знаете, че в Следващата седмица ще има заседание на съвета в Унгария. Ще присъства и е, американски е, представител, е, американския колега на нашите министри, за да говорим наистина по същество за тези, по тези проблеми. Мога ли да ви гарантирам 100% сигурност? Не, не мога. Не мога, това е, би било нереалистично, но Вие самите го изпитахте на гърба си миналата седмица. Това се случи в комисията преди няколко седмици. Но все още как, как, как, как, как, както, как, както виждате, ние сме мишена на подобни а, атаки. Така че наша цел е, наше задължение е да можем да, пред, да а, осигуриме колкото се може повече сигурност и на институциите, и на цяла Европа. А, успяхме, както казах с господин Цевкович, вече да намериме обща терен, общи позиции, общи позиции. Радваме се, че и парламента участва активно И вече не, не, не можем да кажем, че става дума само за мен, за това, това си е мой, мой, мой терен, мой, моето царство. Аз... Не, а, просто не, не, може, не, не можем да оставим киберпиратите да ни се а, подиграват. Така че. Ние ще трябва да, а, да осигуриме подобна безопасност в цяла Европа. Някои държави членки вече са, а, така са направили крачка напред. Те имат а, а, добър опит, а, други са малко по-назад, но при всички случаи е, ще можем да се е, равниме към онези, които са е, направили крачка напред и които са най-напреднали. Що се отнася до работната група, тя е. Тя също работи по въпроса. И се надявам, че е, че просто не, не, работата на тази работна група няма да бъде препятствана от дискусии, е, в които ще се търси кой от какво отговаря, да се определят областите на компетентност и така нататък, сколкото до Галилео това не е в рамките на моите компетентности. Колегата Антони отговаря за това. И нека само да ви кажа моето мнение – че ще имаме нови бюджети в това отношение и със сигурност, обаче не е приемливо да имаме сблъсъци в бюджетно отношение. Трябва да има нов тип управление с такъв тип проекти. Трябва да имаме единствено техническия проблем тук. И още веднъж казвам, това е излиза от моя личен ресор като комисар по цифровите технологии. Относно научно-развойната дейност, доста хора тук говориха по този въпрос. Имаме много добро сътрудничество с колегата, в чието ресор влизат тези проблеми също. Е, мога да ви кажа, че всички колеги вършат максималното възможно, но поне тук в това отношение Имаме абсолютно същите идеи за подхода и колегата си дава сметка, че научно-развойната дейност в информационните и комуникационни технологии са жизнено важно нещо. Това е от основно значение за развитието на всякакви нови инициативи. Попитахте също дали не е по-скоро интересно да излезем извън лабораторната ни аспект и да разискваме по-практически аспекти. Тази сутрин разисквахме с делегации от а, различни области в това отношение какви са проблемите. Разисквахме този въпрос и с индустрията, и с научно-развойните институции, и с а, е, тези, които се занимават и с прилагането на практика на нашите проекти. Те всички казаха, възползвайте се от възможностите ни. И останете свързани с стратегиите, които сте разработили. Лидерските стратегии в това отношение. Аз лично съм очарована от възможностите тук – Смятам, че имаме много качествени хора в научно-развойната дейност. Смятам, че имаме добри инициативи в това отношение. Така че не е просто въпрос на развиване на нови инициативи. Ние вече имаме великолепни институти за научно-развойна дейност. Просто трябва да засилим действията в това отношение. Господин председател, вие можете да бъдете горд, една от най-големите и качествени лаборатории във вашата територия, но това е европейска лаборатория. Ние бихме могли да комбинираме нашите усилия в това отношение. Относно компютърният облак. Невероятно. Това е един от основните ни приоритети. И когато говорим за позицията на Европа, за нас е задължение да развием политиката за компютърният облак. Възможно най-бързо. Другите държави вече работят в това отношение. Ние не можем просто да стоим и да чакаме да видим какво ще се случи. Инвестирането в компютърният облак е от стратегическо значение за Европа. Това е начинът по който компютрите ще се превърнат в истинска полезна, добавена стойност за момента. Повечето отново с това отношение идва от извън Европа. Именно за това имаме нужда от допълнителни усилия. Имаме нужда от действия, за да променим тази даденост. Започнахме вече консултации и уверявам, за нас това е един от свръхприоритетите и ние ще наваксаме закъснението. Но най-важното е да се съсредоточим върху съдържанието. Но още веднъж подчертавам, трябва да започнем да действаме в това отношение, не да чакаме. Относно роуминга, да, съгласна съм с а, вас, че имаме правила, които защитават все пак потребителите от плащане на прекомерно високи фактури. И че вече сме набрали някаква скорост в роуминга. Но че има още какво да се свърши. Не мога да говоря предварително за решенията на комисията, но аз лично смятам, че можем да имаме един хибриден подход, смесен подход. Може би ви звучи странно, но мисля, че все пак това е възможно. Трябва да имаме едно стабилизиране на услугите на роуминга и да запълним празнините в настоящите режими, за да позволим повече защита на нашите потребители. И през март поканих ръководителите на големите телекомуникационни компании и операторите на мобилни телефони. Също поканих и ръководителите на, компони, на компаниите за широколентов интернет. И също така ръководителите на компаниите, които дават съдържание, които предлагат съдържание по интернет. Дори Стив Джобс беше в видеовръзка по време на тази конференция с нас. Поканих и производителите. И казахме, всички бяхме съгласни, че имаме нужда от иновации, от креативност. И ако всеки в своя сектор успее да докаже, че може да върши нещо ново, да има повече креативност, това, което зависи от мен като управление на европейско ниво, аз ще направя всичко възможно да го постигна разисквахме и създадохме четири работни групи. Една с лидерите и представители, ръководителите, например, на Deutsche Telekom, господин Леви от Вивенди, също така представител на производителите и те казаха, обещаха ми, че ще направят всичко възможно да изготвят креативни предложения, а не само стандартни предложения. И се надяваме, че ще имаме пълна промяна, възможно най-скоро. Ако това не се случи, ако те не успеят да ни го предложат, уверявам ви, ще действам и ще поема водещата роля. Но, когато говорим за стратегия за Европа, ние всички трябва първо да разберем, че това е първо наша отговорност. И че времето за забавление, ако мога така да го нарека, с приключи. Относно електронния подпис. Отбелязах си двете резолюции – А също така си отбелязах и важността да имаме сигурност на електронния подпис и че този подпис трябва да е международен за Европейския съюз. И в договора за единния пазар и по-специално за цифровата страна на единния пазар, ще направим всичко възможно да излезем с документ за електронния подпис. Защото този проблем е толкова фундаментален, за да имаме доверието на потребителите в единния пазар, че е, трябва да работим по въпроса. Мишел Бърние, разбира се, е също за развитие в тази област. Тук се засягат и също и други теми, които, с които трябва да се справим, например интелектуалната собственост. И аз лично съм силно мотивирана за развитие в това отношение, когато говорим за Европеана. Също трябва да работим по този проект и трябва да си даваме сметка, че нещата са взаимосвързани. Когато говорим, например, за интелектуалната собственост, веднага отиваме и към пиратството, и че там трябва да се направи нещо повече. Относно прилагането на преразгледания и преработения телекомуникационен пакет, разбира се, той трябва да се приложи на практика, ако не ще има наказателни процедури. Не се страхувам, че ще стигнем чак до там. Смятам, че той ще бъде приложен от националните законодателства. И относно въпросите. Мисля, че отговорих на почти всички за електронният облак. Да, това е. Благодаря. Благодаря за много подробната информация. Благодаря и за вашето време, госпожо комисар. С това приключваме тази точка от дневния ред. Ще се видим отново със сигурност през следващите месеци, седмици и преминаваме така към следващата точка от дневния ред, а именно средносрочен преглед на седмата рамкова програма за научни изследвания. Und ich darf äh, zunächst das Wort an den Kollegen Udi geben. Давам най-напред думата на колегата Уди, той е докладчик по темата. Merci, благодаря, господин председател. Ние сме трябва да обменим мнения по измененията. Утре ще гласуваме. Искам да ви припомня, че Европейската комисия представи своето съобщение с закъснение през феврари 2011 но, за да можем наистина да се възползваме и от това и да имаме полезна дискусия, просто трябваше да се съобразиме с това кратко време. Искам да благодаря на Сузана и на политическите съветници на НП и на моята сътрудничка Тифани. 308 бяха внесените изменения и предложихме на различните политически групи 7 компромисни изменения, като основно те се отнасят до добавя, европейската добавена стойност, териториалността на научните изследвания, ролята на, жен, на жените, пред малките и средни предприятия, целите в стратегия 2020. Не знам дали Брита Томсън е тук, но тя, Лена Ек, Вики Форд, а, общо из... подготвихме 13 компромисни изменения от четири политически групи. Другите три групи направиха допълнително. Има само едно отхвърлено изменение за отбраната. В номер четвърти така се наблегна на европейската добавена стойност. В моя доклад аз казвах, че тя просто не, е, на нея не се набляга, така че тук наблегнахме на това. Много от измененията касаят упростяването и благодаря на Мария Кавалю за огромно, огромната работа, която свърши по посока на упростяването, включително и за приключване на всички процедури от миналото, които още не са закрити. Параграф 16 замества ем, текста посветен на териториалността. Целта е да има повече приемственост и по по-голяма взаимосвързаност между е, седмата рамкова програма и структурните фондове за за да може да има повече участие от страна на държавите членки, тъй като държавите членки не внасят достатъчно в фондовете за изследвания. Компромис номер 17 касае участието на жените. И сега стигам до проблемите свързани с отбраната, смятам, както записах в доклада, считам, че под... вече е момента е подходящ е, да помислиме за финансирането на изследванията в областта на отбраната. Според някои е, ние закъсняваме, тъй като отбраната струва скъпо. В момента не разполагаме с достатъчно средства, така че не би ли било по е, ефективно и полезно да обединиме средствата си е, за е, в областта на изследванията за отбрана. Моята страна го прави до известна степен с Обединеното кралство и се питам дали с помощта на Европейската агенция за отбрана не, не, не е време да, създад, да изработиме една единна политика на отбрана, финансирана чието научни изследвания да бъдат финансирани от с общи средства. Госпожа Кастил, госпожа Мадурел направиха предложения в този смисъл и аз бих искал да знам дали има възможност да се обединим около консенсус, за да изпратиме сигнал в тази посока на Европейската комисия. Мисля, че е е, много уместно и навременно подобен сигнал да залегне в нашите документи и може би е, за пленарното заседание е, да намерим една формулировка, която би била приемлива за всички. Това са в резюме, господин председател, 209 компромиса, които ще предложиме на гласуване. Благодаря. Господин Цукалас има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колега Теоти за чудесната работа, която е свършил с този доклад. Искам и да го поздравя за неговите усилия да обработи всичките предложения за изменение и да предложи умни компромиси. Сега по съдържанието. Това е наистина много сериозен текст, който се занимава с много сериозна тема. Какво каза комисар Круз? научните развития и иновациите, това е нещо изключително важно, но и темата опростяване, това е това са темите, с които трябва да се занимава Европейския съюз. Когато разглеждаме целите на 2020 година, мога да кажа, че Европейския съюз вероятно няма да може да отговори на предизвикателствата, които, пред които е изправен на, на глобално равнище. Научните изследвания се омрежават, създава се цялостна система от научни институции и отделните нации трябва да работят заедно според едно изследване от Британия се вижда колко е важно да имаме тези мрежи. Колко е важно да се разширява света на учените, колко е важно да се използват публични средства за финансиране на тяхната дейност. За наука са отделени през последната година 1,1 милиарда евро. Публикуват се около 25 000 научни изписания, а всяка година се публикуват хиляди научни статии, най-големия брой от които е, се публикува в Штатите. 25% се основава, от тези статии се основават на сътрудничество. А пък страните, развиващите се страни, които бяха споменати в тях, виждаме, че усилията намаляват от 1996 година. Штатите намаляват своята дейност в това отношение с една пета, Япония с 25%. И може да кажем, че инвестициите в областта на иновациите в Европейския съюз не са толкова големи. Искам да кажа, че има ръст на, от 20%. Нашите инвестиции възлизат на 1,4% от БИП, а целта ни е да достигнем 1,5% от БИП на Европейския съюз т.е. инвестиции в областта на иновациите. Има хиляди инженери, които получиха своето, своите инженерни дипломи през миналата година, но в същото време толкова инженери се е, образоват и в Индия, и в други страни. Така че мерките, които трябва да предприемем, са от изключително нали, голямо значение. Изследванията, научната дейност не би трябвало просто да се основават на разпространение на знания. Ние имаме нужда от истинско развитие, от истински изследвания. Защото е ясно, че трябва в, този смисъл да опростим процедурите на разпространяване на знание, процедурите по участие на проекти. Само по този начин ще намерим сили, с които да подпомогнем на учените да се съсредоточат върху своите изследвания и да не е, подлежат на прекалено на бюрокрация. Госпожа Матиас е следващият оратор. Благодаря, Благодаря господин председател. Пожелах да взема думата първо, за да благодаря на колегата Оди за усилията му за включване на различните позиции в един доклад. Това е доклад на сближаването, ако мога така да го нарека, защото се опитвам да правя компромис между много различни позиции. Разбира се, все така има въпроси, по които сме си оставаме разединени, но най-важното е както е принципа на Европейския съюз, да останем съгласувани в разнообразието на своите становища. Аз самата представих едно изменение и то беше включено в компромис, свързан с нестабилните условия на работа на учените в Европа – Като цяло съм съгласна от текста, който е предложен и искам да ви благодаря за това, че приехте изменението ми. Относно отбраната, има области, по които не можахме да намерим, да постигнем споразумение. Надявам се, че до утре ще успеем да постигнем някакъв общ текст – и ще се споразумеем с другите докладчици в сянка. Надявам се да намерим такава обща позиция. Благодаря. Госпожа Ек има думата за. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Оди за великолепната работа. Много обединяваща работа. Имам няколко въпроса. Най-вече по въпросът за индустрията, която да не се съсредоточава и която да се раздели от научно-развойната дейност. Не става въпрос само за малките и средни предприятия. Трябва да запълним като цяло празнотата, която е останала в нашата рамкова програма. Участието на индустрията намалява. Имаме голям проблем с конкурентоспособността в това отношение. И там, където вие говорите за територията на научно-развойната дейност, може би това е езиков проблем. Може би трябва да кажем, че трябва да имаме по-правилно разпределение на фондовете между университетите. Трябва да имаме равенство между отделните европейски проекти. Поне към това се стремим, нали? И нещо друго, което все още, по което все още се колебая, аз съм против отварянето на новата област на научно-развойна дейност в, относно отбраната. Държавите членки вече си имат свои области а, и свои национални програми за научно-развойна дейност в отбраната. Така че, мисля, че има толкова много други области, в които можем да имаме европейска добавена стойност. Вместо да се прехвърляме към нови области, които всъщност, поне според мен, са области на държавите, на компетенциите на държавите членки. Благодаря. Frau Kollegin Ford. Госпожа Форд. Um, благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика, който работи толкова упорито, с толкова ограничени крайни срокове. Искам да благодаря също и на целият му екип, който се опитваше да го подпомогне в тежката работа. Аз лично бих желала все пак да се съглася с по-голям брой от измененията, но мисля, че имахме малък проблем в координацията. Получихте твърде късно съобщението ми, което пратих от Страсбург, за това, че исках да участвам по-активно в измененията. Но смея да твърдя, че почти сме постигнали единство. Някога имаме дребни езикови забележки. Може би бихме могли да коригираме малко текста там, но текстът е добре, ком... добър компромисен текст. Имам няколко забележки. 6. Аз най-харесвам изменение 27, където се говори за опростяването. Където говорим за водещата роля в опростяването. Много интересна формулировка. И едно друго изменение, изменение едно, където се говори за съфинансиране повишаването на съфинансирането може да бъде подходящо при някои проекти, но не и при други. Така че аз бих желала или да не се казва съвместно финансиране, или да се казва финансиране там, където е необходимо. Защото по този начин оставаме извън проектите, които няма нужда да бъдат съфинансирани. И да не намекваме, че всичко едва ли не ще бъде съфинансирано. Защото това не може да бъде така. На няколко места говорим за увеличаване на финансирането. В такъв случай трябва да кажем откъде ще дойдат парите защото темата е много деликатна сега. Има много размисли, свързани с това, откъде ще дойдат средствата. И в момента, в който казваме, че ще има допълнително финансиране, трябва да уточним откъде ще дойдат. Аз не мога да подкрепя изменение 26, където се говори за отвояване на средствата. А, но защото ако преди това не сме уточнили откъде ще дойдат тези финансови средства, никой няма да ни вярва. Мисля, че тук е засегната директно а, вярата, доверието в а, нашите институции. А, изменение 9 относно увеличаване на финансирането, бюджетните рамки. Добре, съгласна съм. А, ако уточним къде, откъде ще дойдат средствата, не просто да казваме, ще увеличим финансирането. Изменение 20 говори за инфраструктурата на научно-развойната дейност. Може би тук имаме чисто езиков проблем. Например, бихме могли да кажем, че парите по седмата рамкова програма могат да бъдат използвани за инфраструктура, но аз не мисля, че това е правилният начин да ги оползотворяваме. Мислям, че имаме нужда да ги оползотворим за повече научно-развойна дейност, а не за инфраструктура. Вярно е, че понякога нещата са свързани, но не мисля, че тук трябва така да ги харчим тия средства. Друг коментар. Изменение 11 също ми поставя проблем. Това е хубаво изменение, но там се говори за установяване на обща система за оценка на учените и на тяхните университетски постижения. Не съм много сигурна какво точно да, трябва да означава това, защото имаме приятелски партньорски проверки вече. И такива оценки се правят по партньорските проверки нямаме нужда допълнително да си правим подобни проверки само на европейско ниво, защото партньорските проверки са на световно ниво. Не мисля, че това е правилният начин да продължим. Така че бих пожелала това, тази част от изменението да бъде изнесена и отделно да бъде гласувана. Благодаря. Frau Kollegin Госпожа Мадорел. си. Чувате ли? Първо искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа, както и докладчиците в сянка. Нашия докладчик в сянка отсъства. Искам само да точно някои от измененията, които съм внесла и които са отразени в компромисите, за които спомена докладчика. Верно, че много говорихме за опростяване в тази комисия. Приехме един много важен доклад в тази насока, този на госпожа Кавайо. Струва ми се, че е време да се възползваме от всички възможности, за да постигнем това упростяване. Особено когато става дума за седмата, преразглеждането на седмата рамкова програма, защото когато говорим за научни изследвания, малки и средни предприятия, всички сме единни, за това, че е, бюрократичните процедури са прекалено сложни, така че мисля, че всички сме съгласни. Наистина успяхме да постигнем и компромис. Друго нещо включено в е, измененията, които внесах, необходимостта да се увеличи бройката на научните работници, на изследователите, на глава от население, разбира се, да се увеличи и бройката на жените а, изследователки. Има известна, известен напредък, но все още сме много далеч от поставените цели Тоест, трябва да се създадат условия за засилено участие на жени, на жените в цялостния, цялостната верига на проекта. Имаме компромис в този смисъл и още няколко думи относно териториалността на новаторството. Мисля, че това е една тема от огромно значение, която беше многократно повдигната. Разбира се, ние не можем да се откажем от челния опит, от отличните, от целта да бъдем най-добрите, но също, но също но трябва да а, се превъзмогнат всички трудности, за да могат всички да имат достъп до този челен опит. Ако това е целта, да. А, може би в доклада нещата не са представени достатъчно ясно, но при всички случаи мисля, че имаме известни един мисли в, този, в тази област. Ще препрочита доклада, що се отнася до отбраната. В моето изменение се говори за сигурност и мисля, че можем да постигнем обаче и единодушие по безопасността. И искам само да благодаря на колегата Оди с огромното количество свършена работа, за начина по който а, подходи към работата, за това, че той прие нашите предложения, включително и целият пакет за упростяване на процедурите както и насоките за изработване на следващата рамкова програма. Много е важно да има насоки за изработването на рамкова програма 8. А бюджета, подвояването на средствата, всъщност ние не, ние не казваме, че, че ние се настояваме на отвояване на средства, ние просто а, обявяваме и настояваме на това, че науката е и научните изследвания са от огромно значение, т.е. трябва да се увеличи в техното финансиране. Смятам, че трябва, разбира се, предвид финансовите ограничения бюджетните ограничения, да, да, се, да се види коя, от коя, коя поли, в коя стратегия, в коя политика ще бъдат намалени средствата, за да може да се финанс, финансира е, научните изследвания. Знам, че в други комисии колегите са повдигали въпроса, но ние наистина смятаме, че научните изследвания са от огромно значение и се радваме, че господин синоди включи този подход в компромисните изменения. А сега давам думата отново на господин Оти. Мерси, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите, а също така и на докладчите от политическите групи. Съвсем накратко някои наблюдения. Господин Цукалас е прав. Всеки път, когато привлече вниманието ни към образованието, когато привлича вниманието ни към образованието, наистина е много важно да имаме тази култура на познанието в територията на целият Европейски съюз. Идеята е, въпреки че тук е лошо написано, може би в доклада ми, да идентифицираме а, така да се каже, мозъците, бъдещите мозъци в Европейския съюз. Не значи, че трябва да търсим бъдещите Нобелови награди, а просто на цялата територия на Европейския съюз да насърчим научно-развойната дейност. Съжалявам, че регионалната политика не е имала също така възможността да участва в този доклад и да изкаже своето установище. Бих подкрепил е едно проучване от страна на Комисията по регионалното развитие, защото научно-развойната дейност има и тази, този аспект. И трябва да насърчаваме успехите в това отношение, но временно с това трябва да осъществим връзката между инфраструктурите, които вече съществуват на територията на целия Европейски съюз и а, как тези структури, тези инфраструктури могат да насърчават успехите и да решим по този начин големите предизвикателства пред нас. Как да намерим баланса между рамковата програма структурните фондове и съответно кои структурни фондове как трябва да си а, поделят управлението на средствата. Благодаря на госпожа Матиас, а също благодаря на всички вас за отвореността ви те към отбраната. Госпожа Екс, прямо индустрията. Да, права сте. А, нашите индустриалци трябва да участват още повече и за да имаме съгласуваност между държавите членки, трябва на европейско ниво да се оптимизират средствата, отпускани за научно-развойна дейност. Научно-развойната дейност не е част от секторите, къде тя всъщност е част от секторите, извинете, където трябва да имаме по-добро оползотворяване на средствата. Някои други колеги засегнаха въпросите с държавите. Знаеме, че трябва да отвоим бюджета. Въпросът е обаче да знаем как Европейския съюз, държавите членки, бюджета отпуснат по структурните фондове, бюджета отпуснат по рамковата програма, как да се съгласуват всички тези елементи за да можем да регулираме на европейско ниво този въпрос, защото само една добра европейска научно-развойна дейност ще бъде в основата на конкурентоспособността на нашия континент. Не мога да кажа, че моят доклад ще разреши проблемите, просто ще отвори въп... мястото на бъдещата дискусия. И ще завърша с отбраната. Мисля, че експертите го казват. Не трябва нашия континент да изостава по темата отбрана. И базирайки се на правното основание на договора, можем да си зададем въпроса дали в цялата тази научно-развойна дейност, свързана с защитата, с сигурността, не бихме могли да имаме както военната, така и не военната част. И до утре, надявам се, ще видим дали можем да получим положително гласуване по предложенията в този доклад. Предлагам да водим дебат и да видим дали Европейския парламент може да се обърне към комисията и да слуша нейните предложения. Като цяло принципа вече е ясен. Надявам се да продължим нашата дискусия по тази тема. Благодаря, господин председател. Това са моите реакции на казаното от колегите. Благодаря още веднъж. Ние също благодарим, господин Оди, за вашата работа. Утре ще гласуваме. Е, с това приключваме заседанието днес. Искам да помоля всички да се оттеглят бързо, защото имаме заседание на координаторите. Благодаря.